Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, госпожи и господа. Моля да вземете местата си, колеги. Все по-шумно и по-шумно става. Тъкмо след като ви приканих за внимание. Нали, може и да свърши работа чукчето. Моля съветниците също да си седнат по местата. Благодаря ви. Та да започнем да гласуваме. Започваме с доклада на господин Вон. Въздействие на кохесионната политика на Европейския съюз в Северна Ирландия. Желаете да кажете нещо, господин докладчик? Не, просто няколко е, думи. Благодаря на секретарята, на докладчиците в Сянка. Получи се добър доклад, мисля. Колегите знаят, е, е, разговаряли сме по този доклад до сега в комисията, имаше и проучвателна мисия. Наистина, докладът е добър и своевременен, трябва да кажа. Предвид предложението на комисията за следващия програмен период – Предлага се програмата Мир Плюс, т.е. да продължи финансирането на мирния процес в Ирландия от европейския бюджет. И днес ни се отдава една добра възможност да отправим е, категорично, недвусмислено послание е, в подкрепа на тези намерения. Надявам се, дори единодушно да гласуваме с колегите, да, да отправим своето послание към комисията и към съвета. Благодаря. Гласуваме, значи. И започваме с първото изменение за против въздържали се, отхвърля се. Да проверите ли ми? Добре да проверим. А, значи, първо извинение по електронен път. Моля, започнете гласуването. Да, човек трябва да си в сложи картата, за да гласува. Прекратете гласуването. Наистина отхвърля се. А, без значение. Но. Така, нататък. Второто изменение за, против, раздържали се, отхвърля се. Трето за, против, раздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Конт С за, против, въздържали се, Приема се. Девето изменение за против. раздържали се. Отхвърля се. Компромисно първо за против. Раздържали се. Приема се. Конт едно за против. раздържали се. Приема се. Компромисно второ за против. Въздържали се. Приема се. 15 изменение с устно към него. Има ли някой, който да възрази срещу устното? Няма. 15-то с допълнението за, против, въздържали се, прием се. Компромисно трето за, против, въздържали се, прием се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, прием се. Компромисно четвърто за, против, въздържали се, приема се. Конт 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно пето за, против, въздържали се, приема се. 34-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 6 за, против, Въздържали се. Приема се. 41. За. Против. Въздържали се. Да проверим. 41 по електронен път. Моля, започнете гласуването. Отхвърли се междувременно, виждате. 41 седмо компромисно, за, против, въздържали се, Приема се. Компромисно 8 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 9 за, против, въздържали се, приема се. 50-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Десето компромисно за, против, въздържали се, приема се. И така можем да гласуваме целият текст. Изменение и допълнение. Започнете електронното гласуване. Прекратете гласуването. Докладът се приема. Поздравление, господин Волн. Следващия доклад, който поставим на гласуване е е дело на колегата Паскала Римон. Специфични мерки за Гърция. Господин Римон, желаете ли да кажете нещо преди вота? Да. Благодаря, госпожо председател. Този доклад е всъщност е, свидетелство за солидарността в Европа. Ние е, сме сигурни, че кохезионната политика е изключително важна и по този начин именно се допринася много. Това е европейска добавена стойност. Е, благодаря на всички колеги, които ще гласуват за този доклад. Благодаря на сътрудниците на секретарията, на моите сътрудници и на докладчиците в Сянка. We... Благодаря. Гласуваме. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение пето, не извинявайте, компромисно първо. За, против, въздържали се, приема се. И сега пето, за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение с устно допълнение. Някой да възрази срещу устното? Не виждам. Гласуваме общо следователно. Шесто за, против, въздържали се, приема се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. Компромисно второ, за, против, въздържали се, приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Единайсто изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно трето. За, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 те са еднакви, 16 и 17 следователно 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, Сдържали се, отхвърля се. 20 за. Да проверим 19. Добре, по електронен път 19 изменение. Започнете. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И то очевидно се отхвърля. 20 за против, въздържали се, приема се. Компромисно четвърто. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно пето. За, против, въздържали се, приема се. Шесто компромисно за, против, въздържали се, приема се. Седмо компромисно за, против, въздържали се, Приема се. Осмо компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. Девето компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. Десето за. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто за. Против. Въздържали се. Приема се. 48 изменение. Отхвърля се 48. 12 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 13 приема се. 55-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 56-то пада, понеже приехме 55-то, компромисно 14-то сега, против, въздържали се, приема се. И текста в цялост. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Докладът се приема. Поздравления, господин Аримон. Благодаря ви. С това приключи гласуването днес. И продължаваме сега с размяна на мнения. Ние бяхме поискали изслушване, но като виждам колко хора остават тук, за да присъстват на размяната на мнения, почти сме на изслушване. А размяната на мнения бе поискана от докладчиците и от мнозинството от членовете на Комисията по регионалното развитие – ще разменим мнение по едно законодателно предложение за регламент на парламента и съвета за изменение и допълнение на регламента за общите разпоредби, що се отнася до в частта само резерва за изпълнение. Дълго е заглавието, но мисля става ясно. С предложението се цели изменение и допълнение на регламента за общите разпоредби по същество, за да се даде възможност този резерв за изпълнение да бъде насочван към структурни реформи вместо за специфични приоритети по споразуменията за партньорство. В частност, предложението се въвеждат нови член 22.1а, 22.8 и 23а, които е, предвиждат принципи и процедури е, за изразходване на средства от кохезионната политика за структурна реформа. Съответно се коригират някои други текстове, в това число измен... Е, определенията, задълженията за отчетност и прочие. Поканили сме няколко докладчици днес, за да получим обща представа за различните аспекти на това предложение – е разпространен е отделен дневен ред на тази част от днешното заседание. Първо ще дам думата на господин Фон Бреска. Отдавна не сме се виждали с вас, господин Фон Бреска. Е, какво се прави? Ето на, отново давам ви думата да разясните. Благодаря, госпожо председател, е, и за това, че ми давате отново думата. Обещавам сега да бъда по-кратък, отколкото тази сутрин. Освен това, много се радвам, че колегата е, Макарти е тук. Е, е, тя е от е, службата по структурните реформи на Европейската комисия и се надявам да хвърли известна светлина върху точно тези аспекти е, структурните на предложението. А, приготвил съм си няколко диапозитива, както тази сутрин съвсем накратко ще ги разгледаме. Първо, защо? Защо това предложение? За нас структурната реформа от една страна и капиталовложението от друга са двете страни на един и същи медал. Какво имам предвид? Ако вземем, например, малките и средни предприятия и затрудненият достъп до финансиране за същите или тежката стопанска среда, в която те се налагат да оцеляват, е, проблеми с съдопроизводството, е, регистрация на, на дружества, разрешителен процес и прочее и прочее. Очевидно е, че независимо от наличието на средства от европейските фондове за тези предприятия, шансовете им за успех вероятно са твърде малки. Следователно, Инвестиции от една страна, структурна реформа от друга. Те трябва да се движат успоредно. Ето, по тази причина най-общо предлагаме изменението и допълнението на регламента с цел да осигурим стимули, част от структурните фондове да бъдат насочвани към мерки за структурна реформа. Първото нещо, което трябва да се подчертае е, че нормата е факултативна. Никой не е длъжен да прави това, което предвиждаме. Държавите членки просто получават възможност част от резерва да бъде изразходвана за структурни реформи. Вторият момент, е, виждате в дъното на екрана, не се поставя под въпрос ориентацията на кохезионната политика към конкретни резултати в хода на изпълнението. Тоест, всички, всички аспекти по програмите и програмните приоритети остават, очевидно в това число и средствата заделени в резерва за нуждите на кохезионната политика. Как конкретно ще функционира е, този режим? Съгласно нашето предложение, ако една държава членка пожелая да използва част от средствата в резерва за структурна реформа, ще трябва да представи предложение на комисията и нали, за е, насочване на част или на целия резерв към реформи. В предложението държавата членка ще трябва да посочи мерките, е, междинните репери, крайните показатели за изпълнение и разбира се сроковете. И това, което е особено важно в случая е, че срокът не може да бъде по-дълъг от години. Защо 3 години? Защото става въпрос на първо време за пилотни проекти и не бихме искали да осложняваме прокомерно нещата. т.е. в краткосрочен план да заложим на неща, които са лесно осъществими. И по този начин да натрупаме опит за инструментариума, който предлага комисията за по-нататъчни реформи, това вече за периода след 2020 година. Ако държавата членка предпочете да действа по този начин, както споменах, комисията ще подложи на оценка нейното предложение, ще се проведе диалог. Е, комисията, е, ако реши да, да утвърди предложението, ще излезе с изпълнително решение, в което ще се посочи и сумата която се заделя и за да се избегне по-нататъчна бюрократизация, ние е, наблюдението на такива проекти ще става в рамките на европейския семестър, т.е. държавите членки ще докладват в, е, по националната си програма за реформи ежегодно за постигнатите резултати е, чрез такова едно финансиране от Кохезионния фонд. Вече казах, че държавите членки ще имат пределна свобода на преценка. Също така трябва да подчертая, че очевидно не държавите членки ще вземат решението. Понеже средствата трябва да бъдат извадени, така да се каже, от дадена програма. Което следва, че и регионите, които са собственици на програмата, а така също и социалните партньори в Комитета по наблюдението и контрол следва да дадат своето съгласие. Значи всички партньори на различните равнища ще бъдат въвлечени в процеса и е, ще трябва да, да дадат съгласието си за пренасочване на средствата от Кохезионния фонд към мерки за структурна реформа. Фактически последната дума ще имат. Е, онези, които носят отговорност за структурния фонд. И накрая, нещо особено важно също, пряко управление. Пряко управление, защото смятаме, че в противен случай нещата ще станат доста тромави, нали, да се приложи целият регламент, е, общият, и да се види в този случай. Този член ще се предла, прилага, друг член няма да се прилага. Знаете, ще се получи доста комплицирано и на практика е, няма да даде резултат. И няколко думи за самите реформи, но аз съм сигурен, че Мери ще ви каже повече. Очевидно, мерките за реформа следва да бъдат от значение, значими за Европейския съюз като такъв. И очевидно става въпрос за е, реформи, мерки за реформа, констатирани или препоръчани в контекста на европейския семестър. И понеже става въпрос за финансов стимул, цена фактически няма. Не става дума за възстановяване на направени разходи. Това е финансиране, което не, не, не е целево. То е <clears throat> стимулиращо финансиране. И по същата тази логика средствата се изплащат наведнъж, след като всички договорени условия бъдат изпълнени. Кога ще стане всичко това? Е, съгласно нашето предложение, всичко това ще, ще заработи за предпочитане още по време на следващия европейски семестър. Държавите членки в контекста на националните си програми за реформа за 2019 година, да се надяваме, ще обозначат, е, ще, ще, ще ни кажат е, дали възнамеряват или не да се възползват от тази възможност. Понеже процесът следва да върви успоредно с съответните изменения на програмите по Кохезионния фонд. И срокът за освояването на резерва за изпълнение е такъв, че нещата трябва да станат през лятото до есента на следващата година. Ние тогава ще разпределяме резерва и очевидно след като резервът бъде разпределен, много трудно ще може да бъде преразпределен. Така горе-долу, от юридическа гледна точка, като крайни срокове, е, виждаме ние нещата. След като бъде постигнато съгласие, отново в интерес на простотата няма да се преразглеждат показатели и суми и няма да могат да бъдат изменени съответно. От което следва, че първоначално зададените цели следва да бъдат достатъчно амбициозни, но и реалистични. И а, очевидно ние се надяваме, че в рамките на един такъв процес ще бъдат отчитани и евентуалните външни фактори. Още няколко неща накрая. Е, последиците за плащанията, понеже не става въпрос за възстановяване на реално направени дори косвени разходи, няма да има и правила за допустимост на разходите. И по същата причина не се налага и национално съфинансиране. Очевидно няма и предпроектно финансиране и очевидно няма частично плащане при частична изработка както казах, нещата държим да бъдат максимално прости, трябва да се постигне определената цел, определения показател и се получава сумата в пълен размер. Очевидно не е необходим и последващ контрол, одит, проверка и така нататък. Единствената проверка е за изпълнение на поетия ангажимент за реформа и до там. Което очевидно следва, както виждате тук на екрана, че подходът е своеобразен зачот. Процедурата, разбира се, е до някъде състезателна. Държавата членка е, може да оспори, ако, ако ние оспорим, т.е. ако комисията констатира, че ангажиментът не е изпълнен, държавата членка може да възрази е, и в край на краща, ако се окаже, че ангажиментът не е изпълнен, и понеже очевидно няма възможност парите да се върнат обратно, би било крайно късно, то а, средствата се освобождават. До тук. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Това беше изложението на Европейската комисия. Сега думата има Десислава Йорданова, първи секретар, отговарящ за териториалното сближаване и макрорегионалните стратегии в постоянното представителство на Република България в Европейския съюз. Тя е, ще направи изложение от името на председателството. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да ви благодаря е, за поканата съвета да присъства. Ще представя работата на работната група. Съветът е, отдава при предимство на ефективно използване на структурните инвестиционни фондове Съветът е наясно с политическото значение на структурните реформи в държавите членки и в контекста на процеса на европейския семестър. За съвета е много важно всички мерки в областта на кохезионната политика да са насочени към подобряване на териториалното економическо и социално сближаване. Работната група по структурните реформи започна да разглежда досието на 20 февруари. Първите реакции бяха много резервирани с много въпроси. След това имаше бяха проведени заседания на 19 март и 24 февруари. Независимо от писмените обяснения, повечето държави членки са настроени отрицателно към предложението заради графика, прехвърлянето на резерва за изпълнение, е, прозрачност. Възоснова на въпросителните на делегациите беше решено досието да бъде е, оставено е, временно, е, докато се изяснят неща. Трябва да отбележим, че не можем да очакваме повече дебати и напредък по българското председателство. Благодаря за вниманието. Това беше е, изявлението на съвета. Много ясно, ако не е друго. Сега продължаваме с е, госпожа Мери е, Макарти, директор и заместник ръководител на службата за подпомагане на структурните реформи. Заповядайте, госпожо Макарти. Благодаря, госпожо председател. Имам едно изложение с много слайдове. Няма да ги ви ги представим всичките. Ще се спра само на някой от тях. Ще говоря най-напред за ролята на службата за подпомагане на структурните реформи. След това ще разгледам други въпроси, като различията между програмите, инструмента за извършване на реформите и, пилотна, и пилотната етапа. Извинявайте, каза председателката, има ли проблем? Ще отида веднага на този бюджет, което е бюджета на службата за подпомагане на структурните реформи. Целта на този бюджет е да подпомогне въвеждането и изпълнението на структурни реформи още през 2015 година започнахме работа. През 2016 година получихме 3 милиона за подготвителната дейност. Това не е програмата за подпомагане, а за подготвителните действия. След това получихме 142 милиона за периода 2017-2020 средства, които бяха преразпределени от техническата помощ по инициатива на Европейската комисия от средства по функция 1Б, е, е социалния фонд, е, фонда, Европейски фонд за регионално развитие. Това са сумите, с които разполагаме. Сега сме на етапа на на определени на насочени средства и ще представим програмата за 2019 година. Какво сме постигнали до сега? Това е тук е показано как изразходвахме средства с 2017-2018 година. 2017 година охванахме обхванахме 16 държави членки. Имахме 271 искания за 83 милиона и приехме 159 искания. През 2018 година бюджета беше 30,5 милиона и постъпиха искания от 24 държави членки с 444 искания за 152 милиона и ние подбрахме 146 искания, които да удовлетворим, както виждате. И през първата и втората година е, заявките бяха повече от възможността за тяхното удовлетворяване. Разгледахме различни искания през е, 2017-2018 година. Тук виждате как се разпределят исканията между държавите членки. Вижда се и как се разпределят исканията между различните области на политиката. Тук виждате, че повечето искания са от са за растеж и среда за бизнес. Тук виждаме разпределение на избраните на удовлетворените искания, економическо управление, 7% за европейско законодателство, 9% за собствените приоритети на държавите членки. Това е обобщение на това, което постигнахме в службата през последните две години сега ще премина към следващата точка, която ме помолиха да разгледам службата за подпомагане на структурните реформи и инструмента за изпълнение на реформите. Доколкото разбрах, има въпрос за това каква е разликата първо, SRSP е програма по сегашната МФР 2014-2020 година. Тя предоставя само техническа помощ на държавите членки на факултативна основа. държавите членки не са принудени да искат техническа помощ. и тази част от програмата, именно техническата помощ, е, ще продължим предложение да продължи е, е и след 2020 година. SRSP е в днешния си вид ще бъде част от програмата за подпомагане на реформата през, следващ, през следващия програмен период. Сега предпома... преминавам към инструмента за изпълнение на реформите. Още един инструмент в програмата за подпомагане на реформите. Има още е, един инструмент, инструмент за сближаване за да могат 9 държави членки да се присъединят към еврозоната. Инструмента за реализация и изпълнение на реформите предвиждаше пилотен етап. Както вече обясних, той е във формата на изменение на регламента за общите разпоредби. Какво представлява инструмента за изпълнение на реформата? Предоставят се финансови стимули за реформи. Целта е и пилотната фаза. Разбира се, пилотната фаза има за цел да се натрупа опит за бъдеще. И така целта е да се предоставят финансови стимули, защото вече обясних, целта е не да се покрият разходите на реформите, а държавите членки да имат стимул да, изпъ... да предприемат реформи и да ги реализират бързо. Предложението ще продължи след 2020 година като част от програмата за подпомагане на реформите. Ако се приеме изменението към, за регламента на общите разпоредби, пилотната фаза може да започне през 2019 година и през 2019 и 2020 година ще натрупаме информация за бъдещия инструмент за изпълнение на реформите, за това как да се рационализира, за това как държавите членки да формулират предложения и така нататък. Типовете реформи, за които говорим, е още един въпрос. Са реформи, които бяха посочени в препоръките по страни по европейския семестър, а също така реформи в придружаващия документ към европейския семестър, така че освен препоръките по страни, има различни предизвикателства, описани в препоръките по страни. И те могат да бъдат основа за внасяне на предложения за реформа. Те обхващат различни области. Мога да ви дам пример. Един от примерите, е разработване на система за гарантиран минимален доход. Тук те биха могли да разработят такава система и да предложат как да се е, въведе тази система. Но тук е, се включва разработва се на системата, пилотната фаза на системата и разширяването на системата, така че тя да обхване всички части от економиката. Това е един конкретен пример, който мога да ви дам. Мога да ви дам и много други различни примери за потенциални реформи. Реформите могат да бъдат в различни области. Тази, която цитирах и в социалната област. Можем да цитираме примери от здравеопазването. В някои държави членки се подпомага функционалната реорганизация на болниците. В някои случаи държави членки въвеждат промени в други области, като реорганизация на обществените услуги, обществената администрация. Това са сериозни начинания в държави членки, така че широк е кръгът от реформи, които могат да бъдат предложени и обхванати. Това... Ние извлякахме някои полки от програмата за подпомагане на структурните реформи. Диалогът е много важен. Диалога преди държавите, диалога между държавите членки и комисията и при оказването на техническа помощ ние водим засилен диалог преди да се внесе предложението. Същото въжи и при представянето на ангажименти за реформа. Държавите членки водят диалог относно реформите, които ще се представят и много от въпросите, които биха възникнали, се решават още преди предложението да бъде внесено и подробностите могат да бъдат уточнени преди официалното внасяне на предложението. Вече не, не искам да отнемам повече от вашето време. С радост ще отговоря на въпросите. Не искам да отнемам повече от времето ви, затова ще прекъсна тук и е, съм готова да отговоря на въпросите ви. Напомня, та ми напомня първата дискусия по е, първата програма за подпомагане на структурните реформи. Именно нашата комисия е, реши да започне тази дискусия. Сега говорим за резерв за изпълнение и програма за подпомагане на структурните реформи. Сега давам думата на господин Спиро Спиридон, първи заместник председател на комисията КОТЕР в Европейския комитет на регионите и той ще представи резолюцията на комитет на регионите за промяна в регламента за общите разпоредби в подкрепа на структурните реформи, Заповядайте, господин Спиридон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да говоря от името на Комитета на регионите на тази дискусия по изменението на регламента за общите разпоредби за подкрепа на структурните реформи тук бих искал да предам поздравление от Петър Освалд, председател на комисията Котер и новоназначения докладчик Катюшка Марини и Михайла Шнайдер. Всъщност, след като получихме предложението на комисията, комисията Котер реши с оглед е, на институционалния календар да предложи Комитета на регионите да приеме резолюция на първата пленарна сесия през 2018 година. На 1 февруари през 2018 година пленарната сесия на Комитета на регионите прие резолюция за промяна на европейските структурни и инвестиционни фондове и регламента за структурните разпоредби. Там се казва, там е представено становище на Комитета на регионите за използването на резерва на изпълнение в структурните реформи. Нека сега да ви представя основните елементи на тази резолюция в краткото си изказване най-напред е, от предишните становища. Е, отдавна Комитет на регионите твърди, че местните регионални власти не бива да страдат от това, че някои държави членки не спазват е, своите ангажименти за економическото управление и по-конкретно на дефицита. Освен това сме против кохезионната политика и европейс... да бъде подчинена на европейския семестър, тъй като кохезионната политика е записана в договорите. Според нас включването на кохезионната политика в националните програми за реформи трябва да се преработи отгоре надолу, така че да се запази териториалното измерение и децентрализирания подход. Възосновата на тези допускания ние посочваме, че насърчаването на економическо, социално и економическо сближаване е на всички европейски политики, проистичащи от договора. Кохезионната политика, както е формулирана в договорите, не включва задължение за финансиране на общи структурни реформи в Европейския съюз. Отхвърляме логиката във връзка с спазването на принципа за субсидиарност, защото целта на кохезионната политика не е да се подпомагат структурните реформи в държавите членки, а да се намалият различията в нивото на развитие в държавите членки и да се намали изостаналността на районите в най-неблагоприятно ни на ситуация. Тук може да се ренационализира политиката, като се отвърля политиката на съфинансиране и общо управление. Тези принципи са много важни, тъй като те насърчават участие в структурните реформи и извършването на структурни реформи. Също така искаме да посочим, че в съответствие с принципа на управлението на различни нива, използването на средства от Европейския структурни инвестиционни фондове за финансиране на национални реформи предполага координация между различните нива на управление. За съжаление, това не е предвидено в предложението на Европейската комисия. Освен това, виждаме противоречие между използването на ресурсите за финансиране на общи реформи и задължението за тематична концентрация, така както е дефинирано в регламента за общите разпоредби. Също така се има и друга въпросителна. При приемането на регламента комисията предложи изменения в регламента за общите разпоредби и предложи да се използва резерва за изпълнение, за да се финансира инструмент за изпълнение на реформите, за който все още нямаше подробна информация. Сега видяхме предложението за многодишната финансова рамка с пакета и е, виждаме повече подробности за този инструмент, но това не променя нашето мнение е, по предложението на комисията. Също така посочихме, че предложението за резерва за изпълнение да се подпомогнат от тези програми, които е, отговарят на съответните изисквания. Освен това се притесняваме, че подобна промяна в регламента на общите разпоредби на националния етап на изпълнение на оперативните програми може да доведе до правна несигурност и допълнително забавяне. Тук сроковете са важни. Резултатите от предложената пилотна фаза не биха могли да бъдат включени в предложението на комисията за новата МФР, предложение, което вече беше прието предложението за инструмент за изпълнение на реформите не се основава на някакъв предишен опит. Предложението за структурните, предложението структурните инвестиционни фондове да финансират структурните реформи се следва да се разглеждат в светлината на намаляването на финансовата помощ. Държавите членки могат да използват допълнителни средства за финансова помощ. Ето защо Комитета на регионите с приемането на резолюцията на 1 февруари реши да отвърли предложението на комисията. Становиш... Комитет на регионите е готов да използва своите правомощия, да успори един законодателен акт пред съда в, в съответствие с жен 8 на протокол 2 за изпълнението на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Що се отнася до предложението за следващия програмен период, ние сме готови да Водим разговори за връзката между кохезионната политика, структурните реформи и европейския семестър. Смятаме, че пълноценното участие на местните регионални власти на всички етапи на разработването на стратегията по економическо и по економическо и стратегическо управление са задължителни. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин Спиридон. Това бе позицията на Комитета на регионите. А, сега, по специално искане на членове на нашата комисия, ние имаме представители на Европейската сметна палата тук. Поздравявам господин Герхард Рос, който е директор на първи състав състав на Сметната палата и господин Нилс Прокоп, който е управител. Да, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за възможността да представим нашите заключения във връзка с резерва за изпълнение – във връзка с новите положения в регламента за общите разпоредби, а именно прехвърлянето на средства към портфела за структурните реформи все още не сме осъществявали проверки и нямаме изготвени становища. Но а, имахме едно становище е, от 2011 във връзка с предложението за РОР 2014-2020, след това е, е годишен доклад 2013 и 2014 в който сме отразили резултатите от е, на базата на европейския бюджет и е, през 2017 е, година вече изготвихме един специален доклад по тези въпроси. Нека да се спра на резултатите в документите, за които стана дума. Мнение номер 7, становище номер 7 от 2011 година, независимо от така, декларирания ното желание да се фокусираме върху резултатите, схемата остава фундаментално базирана върху усилията в началото, т.е. върху входящите данни е, и ресурси. И е, всъщност се ориентира най-вече е, към съответствието, не толкова към изпълнението. По тази причина резултатите не могат да бъдат обхванати и само в ограничен размер бяха оценени. Добавената стойност по отношение на резерва за изпълнение ще бъде значително намалена, а в случай, че и целите не са заложени твърде ниско и не могат лесно да се постигат ние бихме могли да представим някои от проблемите, свързани с освояването през 2013 година, но също и по отношение на 2020 година ще знаем много повече, когато приключи този период. Годишният доклад 2013 е, и 2014, въздействието от е, резерва е, по отношение на така, засиленото внимание към резултатите, най-вероятно няма да бъде много голямо по-скоро маргинално. Използването на, на индикатори, е, основаващи се на резултатите, е ограничено поне в повечето оперативни програми, включването на финансови е, така, на рискове за относно финансовите индикатори е, също е, трябва да се свърже и се разглежда е, е, в тясна връзка с освояването, а не толкова с изпълнението. През 2017 издадохме един специален доклад относно предварителните условия и изпълнителния резерв в областта на кохезията. Става дума за 20 милиарда евро, които са отпуснати от държавите членки за изпълнителния резерв. Това е значителна сума. Има намерение за по-ясна ориентация по отношение на изпълнението, по отношение на резултатите. Аз вече е, заявих, че е, прехвърлянето на средства ще допринесе за едно по-добро изпълнение. Е, индикаторите са свързани е, е, с е, така, възможностите за действие и цялата логика по отношение на тези интервенционни мерки. Целите са съгласувани с държавите членки. Слабостите. На първо място бих посочил факта, че по-голямата част от индикаторите, които се използват, е, всъщност се отнасят до е, резултатите. Е, основните стъпки са свързани с прилагането 9,2%, финансовите индикатори 33,4%, резултатите 0,3% само. Ето това е слабостта. Така че е хубаво всъщност резултатите да бъдат взети в много по-голяма степен под внимание и това ще трябва да бъде и основния момент в прегледа на изпълнението. Да, амбициозни е, сме, но също време трябва да бъдем и реалисти в е, е, Харватия, например, намерихме, че близо 46% от разглежданите индикатори са реалистични и е, достижими. Е, има някои е, налагащи се финансови корекции в случая на неизпълнение, които би трябвало да бъдат коригирани е, по-бързо. Е, но като цяло може да се каже, че резултатите не са никак лоши. И така, какво предлагаме? Предлагаме в следващия програмен период, е, след 2020 година, изпълнителният резерв да бъде много по-силно ориентиран към резултатите. По отношение на предложението за структурна реформа и подпомагането на структурните реформи. Има е, едно становище номер едно от 2017 година за е, промени в финансовия регламент. Е, тук сме се спряли най-вече на е, промените в условията и е, посочваме съвсем ясно, че успехът ще зависи от ефективното изпълнение – Сметната палата е, е разгледала тази е, сума като отбелязва, че тя не е, не е свързана тясно с е, целите на кохезионната политика и също времено, ако искаме да постигнем е, повече успех, ще трябва да променим е, тази връзка, защото в противен случай няма да може да се направи е, реалистична оценка. Е, нещата трябва да се свържат е, е естествено и с е, едно стрикно и прецизно наблюдение на реформите в държавите членки. Ще спра тук. Благодаря за вниманието. Thank you very much. Благодаря ви. Е, това бяха презентациите, които бяхме предвидели за днес. Чухме различни позиции. Започваме с нашата дискусия. Ще дам думата първо на докладчиците, които са и наши координатори. Госпожа Крел. Да, благодаря ви. половината от изслушването всъщност бе посветено на теми, по които нямахме намерение да говорим и не желаехме да говорим. Ставаше дума е, най-вече за това е, какво ще бъде въздействието на е, промените в регламента за общите разпоредби и най-вече във връзка с новите моменти по отношение на резерва за изпълнение, а не за това дали намираме този резерв за добър или лош. Това са съвсем различни неща. Всъщност, това, което остава е, е по темата и беше по темата, беше пред, позицията на господин фон Преска и позицията на Комитета на регионите, който е против. Като съдокладчик е, от самото начало посочих съвсем ясно, че парламентът никога не е искал е, резерв за изпълнение, както и е, Европейската сметна палата съвсем уместно отбеляза – но сега а, установявам, че регионите в държавите членки ще трябва да водят преговори в случаите, в които а, желаят да провеждат някакви структурни реформи, каквито и да са те. А, водила съм различни разговори, е, от които разбрах едно. Има една единствена страна в Европейския съюз, която би се интересувала от подобен пилотен проект, а това е Португалия. Чувам, че ще има невероятно много консултации между държавата член и съответните региони, между държавата член и комисията, за да се започне един пилотен проект, свързан с осъществяване на структурни реформи. И е, ние знаем, че това може да започне от 2019-2020 година, защото по-нататък вече започват промените. Комисията, всъщност, така да се каже, ако поизтегли малко това предложение или го промени, няма да има щети и голяма вреда. Ако е показано, че има тестван пилотен проект, ако комисията действително може да представи тази документация, защо да не започне този пилотен проект с Португалия? Но защо трябва веднага да се внася едно предложение за промяна на РОР? И става дума за огромни суми, да. 20 милиарда не е никак малка сума една сума, която нали, едва ли не се казва, не е необходима за кохезионната политика. Имаме сега новото предложение за следващия период вече. Господин Новаков е новият докладчик по РОР. Ние сме на едно мнение структурните реформи в крайна сметка трябва да са свързани с кохезионната политика, за да могат да се финансират по този начин. Но е възможно структурните реформи да не са тясно свързани с кохезионната политика. Така че трябва много, много бързо да започнем с преговори и с консултации е, и е, евентуално комисията бързичко да промени е, регламента, защото ми се струва, че това, което се предлага в момента не е уместно. Нямам нищо против, повтарям отново, да се организира един такъв пилотен проект с Португалия, ако тя има желание. Но не и да се променят по този начин нещата във връзка с резерва за изпълнение. Комисията сама говори за рефит и за по-добро регламентиране и по-добро законодателство. Ето, по този начин можем да подобрим и това предложение. Господин Фан Рай, имате думата и вие. Благодаря. Благодаря ви. Ще се опитам да намеря някакъв вариант, за да приключи. Може би има някакви е, альтернативни варианти. Е, водихме вече е, много дълга дискусия за това какъв ще бъде инстру... Е, инструментариумът след 2020 година. Дали е, ще трябва да се откажем изцяло от, така да се каже, от е, кохезионната политика или е, ще трябва да предвидим някакви нови е, пера в е, бюджета. И сега се оказва, че имаме вече, е, така да се каже, допълнителни средства по този резерв за изпълнение. Ако е, средствата за подпомагане на е, структурните реформи могат гъвкаво да се насочват, добре. Но ние имаме съвсем ясни въпроси към комисията. Госпожа Вестфал говори вече за някои от тези проблемни моменти. Резервът би могъл, да кажем, да се използва и на по-ранен етап от държавите членки. Комисията би трябвало да отговори. Нуждаем се от съвсем ясен а, отговор. Само за да а, цитирам част от въпросите, които вече бяха зададени. А, и така, а, всъщност, комисията като че ли а, желая да промени действащото законодателство. Ето е, новото предложение, е, просто защото в държавите членки е, е, има индикатори, които трябва да бъдат е, завършени. Е, добре, е, необходими са правни разпоредби, които да уредят и новите положения. Това е вярно. Но същевременно е, се предвижда до 2019 година да се приключи с започналите проекти и след това мониторинг до 2021 година. И след това се добавя още нещо. Комплексност на системата. допълнителна тежест за държавите членки. Комисията всъщност съвсем така ясно заявява, че не желая да се придържа към правното основание. И ето това предложение за резерва за изпълнение всъщност очевидно доказва моето твърдение. Нуждаем се от гъвкавост и от двете страни, ако желаем да постигнем нещо – ново. Естествено, ако е, ще трябва да е, използваме всички възможности за е, маневри и ще трябва при всички положения да проявим гъвкавост и да постигнем повече гъвкавост. Имаше парламентарна инициатива, имаше е, подготвителни акт, действия, така да се каже, от страна на парламента. Да, действително. Е, но ние е, не бяхме тези, които прегръщаха толкова възторжено и страстно е, резерва за изпълнение. Винаги е, сме искали е, финансова подкрепа за кохезионната политика а, е, и а, е, естествено и за структурните реформи, но а, сега става дума за прехвърляне на средства. Господин Фанбреска започна днес рано сутринта и е, представи предложението е, като един е, така, много солиден инструмент, но аз се страхувам, че няма желание от страна на парламента да се възползва от този инструмент през следващия период. Ще видим как ще реагира съвета и дали ще можем да постигнем споразумение с комисията. Това са основните моменти, но аз Получих само две страници от е, презентацията на Европейската сметна палата. Може би не е след да ни бъдат е, предоставени останалите страници от вашата презентация, но при всички положения бихме могли да да а, започнем с, а, така да се каже, разговори около кръглата маса още през юли. А, тогава ще обсъждаме и електронната карта. А, не зная какво бих казала комисията, но Нека да видим как бихме могли да обсъдим предложението при всички положения. Най-вероятно службите, които отговарят за резерва за изпълнение и за изпълнение на програмите, а също и за препоръките специфични за отделните държави членки. Има немалко а, предложения, които ние вече сме подкрепили, така че няма да бъде чак толкова страшно и ще можем да се споразумеем. Но другия вариант е този, за който а, говори госпожа а, Крел, Констанция Крел. Просто комисията оттегля предложението утре други ден и го а, коригира. Благодаря. To say two things. Uh, Две неща да кажа. Първо, що се отнася до експозетата, всичко, което чухме днес тук. Е, материалите ще бъдат разпространени до, до всички членове на комисията, както е обичайно, след като приключи заседанието. И от тази сутрин нещата, които се казаха и днес след обед. Така че всичко ще получите. Второто нещо, е, сутринта не ви хареса въпросния ключ. Позволявам си, или по-скоро имаше предвид тортата, председателката. Сега обаче председател казва, позволявам си да не ви харесам метафората с погребението. Моля ви. Сега, координаторите. Господин Томашич. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Ще се спра само на последното експозе, което чухме. Макар и съвета и някои от колегите да са против този инструмент за реализиране на реформи, бих искал да се възползвам от възможността да изразя своята подкрепа за предложението. Смятам, че този инструмент може да бъде един ефикасен стимул за много държави членки. В здравеопазването, здравните грижи, обществени поръчки. Тоест, са само някои примери за основните реформи в държавите членки, които са необходими. За съжаление, до сега държавите членки не са имали и достатъчно помощ, достатъчно е, окоръжаване, ако щете. Така че какво лошо има? Държавите членки и комисията да седнат на масата, да разговарят как може да се реализира една или друга реформа и тя да започне. И разбира се, да не пропусна всичко, трябва да е в съответствие с кохезионната политика. Благодаря. Благодаря, господин Ван Милтен Рот. Да, да, госпожа председател, аз е, е, подкрепям тази по-позитивна нагласа. Първо на първо ние подкрепяме е, казаното, че има тясна връзка между структурната реформа и кохезионната политика. Край краща, за да се води кохезионна инвестиционна политика, тя трябва да попадне в един благоприятен инвестиционен климат. И това представя фактически структурна реформа. Значи възникват са въпроси за е, практическата реализация, за осъществяването. До някъде съм изненадан, че съдокладчиците не питаха нищо. Аз имам един куп въпроси към комисията, но и към сметната палата. Един от вече повдигнатите въпроси беше как ще определим размера, сумата, понеже тя фактически е безотчетна. Не, не, не се опира на, на, на, на план сметка, на разходи, как ще определим сумата? И а, въпроса, който бе повдигнат и от Светната палата. ще става въпрос. Единственият критерий е оценката на резултатите. Как ще се оценят резултатите? Как ще можем да кажем, че дадените мерки, за които е платено, са били успешни? Значи става въпрос за критерии. И другото, което пита Светната палата, е отчетността. Значи, не мога да си представя все още как ще стане всичко това на практика. Иначе аз съм положително настроен към самата идея. Много добре да се поекспериментира, поне да, да се очертаят някои отговори на тези въпроси, понеже парламентът не може да приеме каквото и да било, което след няколко години би довело до пазарлъкци с сметната палата. Ще ни кажат една, приели сте вие нещо, а сега възникват всякакви въпроси за отчетност, за е, редовност на плащанията. Нали, в крайна краища ние отговаряме пред своите избиратели. The, the good use of taxpayers money. So... Нали, лице е принципа за максимално положително, полезно позатворяване на средствата на данкоплаците. Така че отново, по принцип съм за, но как точно ще стане на практика и особено как ще се определя размера на този стимул във всеки отделен случай. Може и в Алда, и в политическата група да пообсъдим. Аз трябва лично да получа отговори на някои от тези въпроси, преди да консултирам колегите. Да, да, разбира се. Сега е моментът, нали? Затова сме се събрали. Но, ако ми позволите, господин Ван Нистелрой. Видяхте ли вие правното основание на, на акта, който ни се предлага, комисаря Домбровскис, е различно е, в сравнение с предходното предложение. Сега водеща в случая ще бъде комисията е, по економиката. Значи може и това да, може и това да коментирате. Нещата напълно се обръщат с главата надолу. Е, може много да задълбочим този разговор, е, но ние, можем само, ние ще можем само да дадем становище на Комисията по економическата политика. Фактически ни се иземват е, правомощият. Не знам дали разбират. Да, разбирам, но крайният потребител, една, една държава членка, която е готова да провежда структурни реформи, е, не се интересува от кухнята кой водил, кой не водил. Е, държавите членки няма да проявят интереси към правното основание. В крайна краща предлагат им пари, те се нуждаят от пари. Какво повече? И Европейският парламент би следвало да, да облегчава всичко това. Главният въпрос, главният въпрос според мен е такъв, ако приемем част от резерва по кохезионния фонд, от кохезионната политика, да се прехвърли към структурна реформа, то как именно? Какви реформи? Как ще се изразходват тези средства? Възоснова на какви критерии? Какво е това? Бланков чек ли даваме фактически на, на Европейската комисия? Или като Европейски парламент ще можем да упражним контрол върху това как се разходват европейските пари? Това са въпросите, които мен ме занимават. Коя комисия щяла да води? Какво било правото основание? Извинявайте, това мен не ме интересува. Сравнително. Добре. Благодаря. Госпожа Мишел, имате думата. Трябва да кажа съвсем честно, че аз съм объркана, като всички останали. Но съм объркана, може би, е, по друга причина или по-скоро по-близо до е, тезите на госпожа Крел. Не можем да е, подкрепяме ня потребност от е, реформа, ако не сме установили тази потребност от реформи. Ако някоя държава член желая да извършва реформи, тя ще трябва естествено да представи е, плановете си за реформи. И освен това, е, имаме съвет, който е против, имаме комитет на регионите, който е против. Е, това са всъщност нашите адресатите и да се каже във връзка с кохезионната политика. Това са държавите, регионите. Те отхвърлят това предложение. Ние също не сме съгласни с него. И сега, кой още трябва да се добави? Е, няма нужда е, е, да ни представите нещо, което не е било сериозно проверено и проучено. 22 милиарда евро от кохезионната политика отиват за нещо, което е така недоносчен, недозряла работа. Аз самата съм много объркана. Не знае какво друго да кажа. Госпожа Вана. Благодаря, госпожа председател. Мога да бъда съвсем кратка и цяло подкрепям е, е, казаното от преждеговорившите. говорившите Зелените също категорично възразяват срещу предложението на комисията за освояване на част от резерва за изпълнение. Поредният опит е това да се прехвърлят средства от, от кохезионната политика за други неща. Е, не, че въпросният резерв действа кой знае колко добре. Е, е, не, че не подкрепяме програмите за структурна реформа но причината, по която сме против това предложение, и то се казва от преждеговорившите, е, че просто не е нужно това предложение. В многогодишната финансова рамка, е, новата, е, която излезе на 2 май, има нова бюджетна статия за такъв инструмент е, със съответния бюджет за структурна реформа и, и парите са доста. Освен това, не е справедливо, не е честно към регионите, които си работят за постигането на показателите по поетите от тях ангажименти. Значи комисията би трябвало да си оттегли предложението, според нас. Госпожа Денато има думата. Ако правилно съм разбрала, отново Предстои е, промяна в регламент за общите разпоредба. Има опасност е, да се тръгне в е, вредна посока, като се отнемат средства. Чухме, че съвета е против и слушахме становище на Комитета на регионите. Сега по това предложение, което обсъждаме днес и да разширим възможността за използване на резерва за изпълнение, така че да обхване структурните реформи. В е, Италия става дума за 2,5 милиарда и 6%. Новото ще бъде въведено чрез тази модификация на регламента и след това от пилотна фаза ще се превърне в инструмент за изпълнение на реформата и ще се превърне в бюджетен ред. Нас ни тревожи следното. Притеснява ни централизацията подхода към централизация и взимането на средства от Кохезионния фонд към макроекономическите политики, които се управляват на национално ниво. Тоест регионите няма да бъдат пълноправни членове е, в преговорите, независимо от принципа за субсидиарност, представителност и управление на много ниво. Има още един проблем, свързан с е, правната сигурност в момент в който се преминава към промяна в регламента, преди да се направи анализ на резерва за изпълнение през 2019 година. Комисията твърди, че, твърди, че има факултативен характер промяната и казва, че ще има съгласуваност в рамките на европейския семестър. можем да се съгласим с реформите, с е, борбата срещу укриването на данъци и корупцията но други е, системата на здравеопазването, образованието, които са насочени към конкуренция чрез гъвкавост, т.е. несигурност е, на работата. Е, ние казваме не на този тип реформи. И така, ние ще продължаваме да не разбираме защо трябва да се финансират със средства от кохезионната политика. Ще бъдат загубени средства за регионите и това е и поредната плесница за кохезионната политика. Е, е, реформите са пълно противоположност на принципа за сближаване, както са залегнали в договорите. Може, можем ли така да си променяме договорите, както ни харесва? Нека ние искаме да посочим и друга опасност – Страните, които са в по-малка степен способни да използват европейските фондове, за да не губят резерва изпълнение, биха могли да ги съчетаят с, реф... с структурни реформи. Още едно последно наблюдение. Комисията каз... спомена за използването на инструмента за финансиране на гаранция за минимален доход. За Италия минималният доход е много е, важно за настоящото правителство. Ако направим сметките, 20 милиарди, разделено на 27 държави членки, се получава един е, инструмент, е, който не е толкова голям. Но може би комисията смята да използва всички инструменти е, за инструменти като Welfare for, for You, който може да се използва за малките общности, но в крайна а, сметка се оказва, че а, няма да а, остане кой знае какво. Благодаря. Госпожа Малетич има думата. Uh, аз благодаря. Мисля, всички сме съгласни с положението, че по кохезионната политика и по регламента за общите разпоредби следва да се търси връзка с европейския семестър, от което следва и връзка с структурните фондове. И тъй като държавите членки в рамките на оперативните си програми и приоритетите по тези програми вече са предвидели някои действия, проекти за структурна реформа, мисля, трябва да третираме еднакво равнопоставено всички тези приоритети и съответно изпълнението по различните приоритети. Тоест, структурните приоритети за структурна реформа, така както другите приоритети, свързани с новаторство, научни изследвания, МСП, енергетика, транспорт и какво ли още не. Тъй като резервът за е, изпълнение фактически стимулира, е, е, е премия за добро изпълнение – така че защо въвеждаме тази новост само за структурните реформи? Ако една държава членка си върши добре работата е, по, по оперативната програма за структурна реформа, добре, ще възнаградим тази държава членка, ще й дадем повече пари за същото. Друга държава членка обаче може да се справя особено добре по линия транспорт или енергийна ефективност. И следователно от резерва за изпълнение е, следва да се отпусне стимул в тази посока. А, но с това искам да кажа, че, че трябва да се търси равнопоставеност. Ако, и, и съответно, ако чрез резерва се стремим да стимулираме допълнително, то стимулирането от резерва трябва да бъде насочено според нуждите, независимо към каква а, приоритетна област от оперативната програма. Благодаря. Позволете ми да, да поясня две неща, казва председателката. Първо, сроковете. Както чухте, Комитетът на регионите на последната си пленарна сесия през месец февруари е приел своята позиция по въпроса. Така че Междувременно излезе новата проекто многогодишна финансова рамка. Това не е пропуск на комисията. Е, знаете, както е, е обичайно, тук в парламента ни отне твърде много време, е, за да се разберем коя комисия от постоянните парламентарни комисии ще е водеща. Толкова по-зле. Но сега вече трябва да запретнем ръкави и да свършим работата. И слушахме каква е позицията на Комитет на регионите. Тя датира от февруари тази година. Днес сме 20 юни. Това първо. Второ, отново и отново бих искал да подчертая, че нашата комисия подкрепи програмата за подкрепа на структурните реформи. Ние сме наясно с мотивите, бяхме впечатлени от данните, които ни дадаха службите за постигнатите по тази програма резултати – сега въпросът е само единствено за резерва за изпълнение. И вече в понеделник ще видим как ще гласуваме доклада, който сме изготвили ние в нашата комисия за програмата за обезпечаване или подкрепа на реформата. И знаете, докладът е положителен. Иначе конкретният, частният, проблемен въпрос е за опозотворяването на резерва за изпълнение. Това е въпросът, пред който сме изправени. След като изслушахме всички колеги от комисията, които пожелаха да се изкажат, бих искал да помоля докладчиците ни, ако желая да коментират, т.е. От, от Европейската комисия. А, първо, благодаря ви, госпожо председател. Едва ли ще се изненадате, ако кажа, че аз любезно ще отклоня поканата, която бе отправена към мен от а, член на Европейския парламент, да оттеглим предложението на комисията. Няма да го оттеглим, едва ли ви изненадва това. На второ място бих искал да припомня нещо. Става въпрос за факултативна разпоредба. Държавите членки имат възможност. Никой не е длъжен да се възползва от тази възможност. Освен това е вярно, че за сега, вероятно, е, държавата, която е най-напред в разговорите по този въпрос, е Португалия. Но до година може да се стигне до положение, при което е, много от програмите в дадена държава членка не постигат очакваните резултати. Съответно, резервът за изпълнение няма да може да бъде освоен и държавите членки ще могат, вместо да върнат тези пари, да ги насочат към структурна реформа. Така че, накратко, проявяваният след няколко месеца интерес от различните държави членки може да се окаже далеч по-висок, отколкото е сега. В отговор на въпроса, повдигнат от господин Ван Нистарой, вярно е, ние е, премахваме в предложението си за следващия програмен период е, идеята за такъв е, резерв за изпълнение. Е, в същото време, обаче, знаете, 24-25 се очаква средносрочен преглед. И е, за тогава сме заделили фактически ще, те първа ще се заделят средства за 26-та и 27-ма. И сумите, знаете, са далеч повече от 6%. Цели две години ще бъдат програмирани в съответствие с между, междинния преглед. В зависимост от потребностите. Човек не може да знае какво ще стане с миграционната криза, например, междувременно. И вторият критерий, който е упоменат в регламента, е оценката на отделните програми по постигнатите към 24-25 година резултати. Понеже, впрочем, и сметната палата каза, показателите, рамките за изпълнение ще се запазят, и ние лесно ще можем да оценим докъде е стигнала дадена програма в изпълнението си и държавите членки ще могат да преориентират средствата за оставащите още цели две години. Така че в сегашния смисъл и в сегашния си вид, да, резервът за изпълнение няма да се запази през следващия програмен период, но, но на практика ще има и то далеч по-голяма такава възможност. По-нататък говорите за глобалните суми, които ще се изплащат, т.е. на практика безотчетно. Ам, как ще определим размера? Трудно е това наистина, честно казано, по две причини. Първо, трябва да си даваме сметка, че е, резервът за изпълнение е, за Полша, например, ще бъде далеч и далеч по-голям, отколкото за Люксембург. Полша има 80 милиарда, е, Люксембург има по-малко от 100 милиона. Е, и нали 6% от едното и от другото, ясно е. В абсолютно изражение сумите ще са различни, но, но такова е положението, такава е процедурата към момента, нищо повече не можем да направим. Така че не винаги може да стимулирате в количествено изражение по един и същи начин, нали, ако щете, за едни и същи е, по, по съдържание постигнати резултати, но на край краща зависи от нуждите на страните. Аз мисля, че това ще бъде малко трудно, поне на пилотния етап. Сега, как предвиждаме това да стане? Държавата членка прави предложение за реформата и представя онова, което е необходимо за изпълнение на реформата. И както вече споменах, ще се води диалог между комисията и държавата членка и дори смятаме, че трябва да има механизъм за партньор, за разговор с други държави членки. Да, да има разговор между партньори, за да се види е, дали реформите са замислени добре и дали предвидените средства отговарят на потребностите. И повтарям още един път е, това, което е представено, не е идеално, но е, е на пилотен етап и всъщност това е целта. Да, да извлечем полки. Мисля, че Мери би искал да каже нещо за оценката на реформите. Да, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Само е, е, едно-две неща Пай казаното от Ерик и от колегите. В момента само една държава членка е определена за, за пилотния проект. Това е Португалия, но между време аз получих запитвания от няколко държави членки, които евентуално биха могли да проявят интерес към, пилотен, към пилотен проект, ако ги приемем. Те питат колко скоро може да започне пилотния проект. И това е важно, е, е, е, както научихме и от изпълнението на програмата за подкрепа на структурните реформи. Прочем, държавите членки участвани в подготвителната фаза на тази програма <clears throat> по-бързо излязоха с предложения кандидатури за освояване на средствата от програмата. Така че държавите членки вече виждат интереса си в, в, в това и, и, и мислят за евентуални проектни предложения за структурна реформа. Така че едва ли само една страна ще се възползва от всичко това. Друг един въпрос, който винаги се повдига за кохезионната политика и връзката и с европейския семестър. Мисля, че всички разбрахме по време на финансовата криза, че като удари финансовата криза, тя не подбира, засяга цялата економика, не само финансовия сектор, разбира се. Е, и е, следователно кохезията може да бъде засегната от всяка една такава криза. Съответно, ако не извършваме структурни реформи, това ще продължава и за напред. Така че аз не бих разграничила така категорично кохезията от структурните реформи. Както казахме, те са две, двете страни на една монета. Ам, и накрая колко размерът, как ще се определя. определя. М- да, това е деликатният момент, понеже реформите не се ценообразуват, не се устойностяват. Не говорим за това. Е, размера на, на финансовия принос, на финансовото участие е стимулиращ. Той не може да се основава на реална себестойност. В някои държави членки може да е необходима сравнително ефтина реформа, така да се каже. Но няма стимул. Тук става въпрос за подтик, а не за покриване на реалните разходи. И както каза Ерик, е, не можем да твърдим, че една и съща мярка за реформа би струвала еднакво в различните държави Ще ги Това просто не е вярно. В някои случаи една и съща мярка е значителен фактор за економиката като цяло, в друга държава членка не е така. Разбира се, ще се опрем на, на, на експертни оценки, на партньорски оценки, е, за да, за да преценим е, предложението за реформа е, наистина ли очакванията е, са оправдани? Какви са тези очаквания? Предстои ни много работа, разбира се, за да стигнем до там. И по тази причина очакваме с интерес пилотните проекти, да видим на практика какво ще стане е, преди да въведем е, общо този нов механизъм. А, критериите за оценка, да. Е, е, разбира се, тези критерии вече са заложени в предложението за програмата за подкрепа на реформите. Ние ще прилагаме същите тези критерии за оценка на резултатите от поети ангажимент в пилотната фаза. Е, е, е, относителното значение на предлаганата мярка за реформа, обхвата на тази мярка с оглед на въздействието и върху части или цялата економика, трайност на, на ефекта, да кажем, общо укрепване на, на економическата устойчивост на страната. Това са все елементи на оценката, които ще бъдат взети предвид. После дали става дума за една отделна реформа или за няколко успоредно реализирани мерки за, за реформа. Това, е, това също е възможен критерий. И по всичко това ние по-настоящем работим. И това е причината, по която за нас би било изключително важно да натрупаме практическа информация от пилотни проекти в отделни държави членки. Благодаря. Благодаря някои от другите изказали се. Ще желаят ли да вземат думата? Да, Португалия. Португалия без спомената и то не веднъж. Да, госпожо председател, тази пилотна програма Ам, съвпада, се, се предлага в, в момент на сериозни е, структурни проблеми е, у нас, свързани с професионалното равнище квалификацията, знанията и уменията на, на нашите съграждани в Португалия. Аз имам своите съмнения също по отношение на този резервен фонд и пренасочването му за структурна реформа, но бих искал да кажа, в някои случаи ам, страните, е, на които се наложи да въведат сериозни бюджетни съкръщения, е, в резултат от економическите трудности е, реализираха много успешно допълнителните средства за структурна реформа, тъкмо в момент на крайна необходимост. И това би било полезно за, за Португалия. Ще трябва да, да го погледаме този казус. Португалия, очевидно, той е единствения по-настоящем. Знаете, в Португалия 2014 беше най-тежката. Можем да се върнем назад, да, да оценим резултатите от а, тогава мерки за реформа. Благодаря. Господин Ван Милтенбърг, отново ли искате да вземете думата? Един кратък въпрос към Сметната палата, понеже мисля, Сметната палата би искала да, да отговори, надявам се, и на зададените от мен въпроси. Въпросът за размера и за отчетността. Имайки предвид, че аз бих предпочел това предложение въобще да го няма, е, е, но, но някой ден, ако се приеме това предложение, да не стигнем до положение, при което след някоя друга година да ни пратите от сметната палата един остро критичен доклад, обвиняваш нас, парламента, в липса на достатъчна политическа преценка. Да, господа, ако желаете, може да отговорите. Или пък е, да ви препратим въпросите в писмена форма и вие да съответно да отговорите в последствие в писмена форма, както предпочитате. Да, наистина писмо би било добре, а сега бих казал съвсем накратко. И трябва първо да видим как ще се прави на практика. Разбира се, голям е въпроса за определенето на размерите, голям е въпроса за показателите, за целите, измерими ли са всички тези неща, дали са количествено измерими или става въпрос за качествена оценка. И ако говорим за качествена оценка, как бихме приели всички една единствена оценка? Ако комисията, например, оспори резултатите от реформата, какво от там нататък? Сметната палата ли ще бъде арбитър? И е, това са въпроси, които наистина възникват, но, но ще ви отговорим и в писмена форма. Да, ние, ние ще ви отправим писмо с нашите въпроси. Да, господин Спиридон. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Благодаря. Нямах намерение да взимам думата, но мисля, че трябва да подчертая няколко въпроса след тази дискусия, която беше много специализирана. Разбира се, никой не е против реформите, те са необходимост. но възоснова на дългия ми опит в регионите и общините в моята страна, аз съм убеден, че реформите са въпрос на политическа воля на правителствата на държавите членки. Освен това, те са въпроси на финансово подпомагане. Няма да навлизам във въпроси, свързани с управление на различни нива и онова, което би могло да доведе до намаляване на финансовата помощ. Но всъщност Европейския съюз преминава през особен вид криза. Аз няма повече да говоря по този въпрос. Само ще кажа, че Единствената контрамярка, с която разполага Европейския съюз, е политиката за сближаване. При следващата многогодишна финансова рамка ще има сериозно съкръщение на тези фондове. Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз ще има съкръщения в средствата за научни изследвания и други. Знаем, че има и други нужди, свързани с миграцията. И поради това ще разполагаме с по-малко средства в политиката за сближаване. Наскоро аз бях докладчик по трудови взаимоотношения и не може да се говори за европейско единство, когато един шофьор в Унгария получава една десета от заплатата на белгийския шофьор. Ако не намалим тази разлика, всичко ще бъде обречено. Сега няма да започваме дискусия по новата политика за сближаване. Благодаря. Дискусията приключи. Имаме няколко варианта. Ще ги обсъдим с докладчиците и с правните служби на парламента. Ще разговаряме как да процедираме в бъдеще. Благодаря, благодаря ви много. Това беше последната точка. Позволете ми да дам на преводачите две минути да повторят посланието си към всички членове на комисията Реджи, след което ще е, закрия заседанието. Преводачите трябва да ви информират, е, че е, продължава трудовия спор поради новите условия на труд, които ни бяха наложени едностранно. Трудовият спор навлезе в третата седмица. Независимо от многобройните отстъпки от наша страна, ръководството не е направило усилия да се свърже с нас, за да се разреши конфликта. В резултат на това, със съжаление, трябва да ви кажем, че преводът ще бъде преустановен точно както е по програма, т.е. в 6.30. Thank you. This was the message uh, from the interpreters. Uh, thank you to. Okay. It's very clear we support them. Uh, Ясно е, че ние ги подкрепяме. Благодаря ви. Закривам заседанието и продължаваме с заседанието на координаторите. Следващото ни заседание ще бъде на 20, на 25 извънредно заседание и ще ви изпратим специал, е, специално съобщение.